Dear colleagues, we are going to start. Скъпи колеги, нека да започнем. So we have one hour up to... Разполагаме с един час до 10 часа, всъщност с 50 минути. за да изслушаме презентацията, след което да обсъдим съобщението, публикувано от Европейската комисия преди лятната почивка, посветено на световните гори и обезлесяването на световно равнище. Събитията от а, лятото още повече изостриха вниманието ни към тази тема, така че днешното разискване е много своевременно. Съвсем скоро ще дам думата на представителят на Европейската комисия и на директорът за устойчиво развитие в Генерална дирекция околна среда, госпожата Шон Макар. Ще дам също така думата и на представителите на, на Генерална дирекция ДЕВКО, защото дейността на двете генерални дирекция е пряко свързана с борбата срещу обезлесяването. И така, госпожо, разполагате с 10-15 минути, за да ни представите съобщението, след което ще има тур от въпроси и отговори с членовете на нашата комисия. Имате думата. Didn't understand that relatively soon means immediately. Thank you very much and uh... Thank you on behalf благодаря ви. Благодаря от името на всички колеги за тази възможност да ви представим съобщението на Европейската комисия. Както казахте, това е, е много своевременно разискване и се радвам, ще се радваме да чуем вашите коментари по нашето предложение. време на степените, които разполагам, искам да ви опиша общият а, а, контекст, в който се осъществява обезлесяването, да видим ролята на Европейския съюз и разбира се по-конкретно мерките, които предлагаме. Горите са жизненно важни. мисля, че няма нужда да го а, подчертавам тук в тази Европейска комисия. Освен това, горите са подложени под сериозна заплаха на световно равнище. Изправени сме пред а, огромната заплаха от а, загуба на горите на световно равнище и пожарите в Амазония ни припомниха този проблем. Също така имаше и големи пожари в Сибир и в Африка. Равнището на обезлесяване е много тежко. Загубихме 1,3 милиона квадратни километра в периода 1990 до 2016 година не можем да си представим за какъв мащаб на гори говорим. И когато комисарят Вела вчера се опита да го, оби, да го опише, той се опита да обясни, че на практика сме загубили гори в размер на 800 футболни игрища, които изчезват всеки час, всеки ден, всеки месец, всяка година. 800 футболни игрища гора изчезват всеки час. По-голямата част от загубата на горите в момента се осъществява извън Европейския съюз за периода 1980 година от 2015 година успяхме да увеличим горското покритие в Европейския съюз. На практика увеличихме горското покритие с площ, колкото територията на Гърция. Важно е също така да си дадем сметка, че 12% от всички емисии от парникови газове е, са свързани с промяна на земеползването, пряко свързано с обезлесяването, което пък от своя страна прави обезлесяването вторият най-голяма причина за отделяне на парникови газове след изгарянето на изкопаеми горива. Също така, обикновено на обезлесяване стават жертва горите, които са и огромен погълтител на въглероден диоксид. Защо тази данни са два важни и какво е положението при нас? 30% от територията е по, с горско покритие и там се съдържа 80% от биологичното разнообразие по света. Освен това 1,6 милиона души, т.е. зависят от горските масиви за своето оцеляване. Или казвам с друга дума, всяка една криза, свързана с горите, е и хуманитарна криза, защото когато горите изчезнат, изчезват. Е, това засяга пряко населението, най-вече най-бедното е, индигенно население в е, най-бедните държави. Как се стигна до това положение? преди всичко обезлесяване се дължи на разширяването и увеличаването на съвтопадските земи. Всъщност 80% от обезлесяването се дължи на променяне на земеползването на корските масиви в земеделска земя. Важно също е, така обаче да си дадем сметка, че това не е единствената движеща сила. Тоест имаме нужда от цялостен подход, който не се ограничава само до разширяването на съвтопадските площи, но също така и че градско разширяване Намаляването на градските площи, инфраструктурното развитие и минното дело също допринасят за обезлесяването. Освен това има и непреки двигатели, като например недостатъчни политики, слабо равнище на управление, липса на прилагане на закона а, освен това, 50% от обезлесяването продължава да се дължи на незаконното, на незаконната дървосеч. Европейския съюз играе, може да играе важна роля. Защо? Защото Европейския съюз внася и потребява около една трета от стоките, които са обект на, тър... на търговия на световно равнище, които са свързани с обезсяването, като например памовото масло, месото, соята, какаото и дървесината. И тъй като ние сме водеща вносител на този вид продукции, носим и огромна отговорност, но също така може да си играем и огромна роля при постъчвото управление на тези суверени. Така че не можем да кажем, че обезлесяването е проблем, който засяга някой друг на другия край на планетата. Не, това е наш проблем. Ние сме част от проблема и в нашето съобщение се опитваме да представим как Европейския съюз може да стане част от решението и както обяви и новоизбраният председател на Европейската комисия, госпожа Фон дер Лайен, искаме да сме да играем водеща роля в опазването на околната среда на световно равнище и в частно в опазването на горите. Това е целта на, нашата ново, на нашето ново съобщение и се надяваме то да е първа стъпка в, това, в тази насока. Държа да отбележа, че Европейския съюз работим по въпроса за горските масиви много отдавна през 2003 година имаше план за действие за борба с незаконната сеч. През 2008 година в съобщение на Европейската комисия си поставихме много амбициозни цели за борба с обезлесяването. Заявихме, че искаме да ограничим загубата на горски масиви на световно равнище до 2030 година и да намалим загубите на дъждовни гори с 50% до 2020 година. Всъщност това буквално е утре и знам, че няма да постигнем тази цел. Също така, очевидно, трябва да преразгледаме подхода си, да ускорим действията и преди всичко да разширим инструментариума, с който разполагаме. И за това и основната цел на това наше ново съобщение засилване на действие на Европейския съюз за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб. Целта е да увеличим инструмент, с които разполагаме и да се запазят площа на земята заложена, на които се разполагат горски масиви на първични гори. В съобщението се държат пет приоритети и още по-важно в приложението има конкретни препоръки за взимащи политически решения, също така и с заинтересованите страни, т.е. за гражданското общество и за индустрията. Ключвата дума, която искаме да съпъсва тази, това съобщение е работата в партньорство. Това е ключов елемент от съобщението. Работа в партньорство с заинтересовани страни в рамките на Европейския съюз, но и работа в партньорство с страните производители и разбира се с останалите страни потребители. Пете приоритета, които набелязахме, ще се опитам да обобщя с а, пет а, ключови думи. Търсене, предлагане, международно сътрудничество, финансиране на всички тези мерки и научно-развойна дейност и по-добра осведомяване на населението за борбата с обезлесяването. И а, за останалите с няколко дни, които ми остават, искам да ви да предложа малко по-конкретните мерки, които предлагаме. На първо място намаляване на отпечатъка от потреблението на Европейския съюз. Тук сме набелязали пет е, ключови действия. На първо място е, настоящата Европейска комисия смята, че трябва да се разгледат е, нови регулаторни и нерегулаторни мерки от страна на търсенето. Имаме потенциал за това предвид размера на пазара, който представлява Европейския съюз. Достатъчно е голям той, за да окажем истинско влияние. На второ място, през последните няколко години а, постигнахме добър, а, добри резултати чрез изграждането на платформи, събиращи всички заинтересовани страни, като например кръговата економика. Ето защо се стремим към създаване на платформи, на които заинтересованите страни да могат да обсъдят темата и да намерят решения, които да са полезни за горите, но едновременно с това да са изпълними за индустрията. Наясно също така, че много нови неща се случват и в частния сектор което от части се дължи и на целите за устойчиво развитие на ООН. Насърчаваме устойчивите и социално отговорни бизнес практики, работим с различните схеми за сертифициране, преди всичко, за да ги подобрим, да ги съседим, да ги направим по-прозрачни и да сме сигурни, че можем да разчитаме на сертификатите, които те издават. И накрая, както казах, над 50% от обезлесяването се дължи на незаконната сеч, така че трябва да продължаваме да работим с нашия план за действие за борба с незаконната сеч. Имаме нов план за действие за периода 2018-2022 година, където се описват конкретни мерки и отново очертаваме колко е важно да се прилага по-строго съществуващият регламент за борба с незаконната сеч и незаконно произведената дървесина. Трябва също така да работим в тясно сътрудничество с страните ни партньори. Трябва да помогнем на страните ни партньори да насърчават устойчиви вериги за управление на горското стопанство и насърчаване на биологични практики в селското стопанство и горското стопанство. Трябва също така да споделим най-добър опит за устойчиво управление на горското, масиви и да а, сме сигурни, че въпросите свързани с обезлесяването не, се, не е тема, която се оставя само на експертите, а се разглежда на високо политическо равнище. И също така, ще се повторя тук, продължаваме подкрепата за по-добро с практики на по-добро управление на горските масиви, по-добро управление и по-добро прилагане. Но всичко това няма как да се случи без по-добро финансиране. Ето защо разглеждаме различни области, в които можем да мобилизираме допълнителни финансови средства за дейността, свързана с горите, като например сътрудничество с международни органи, включване на обезлесяването при прилагането на плана за действие за устойчиво финансиране. Трябва да мобилизираме средства, публични и частни средства в държавите производители и също така търговските споразумения могат да се смятат за важен инструмент, като се включва всеки път клауза за опазване и устойчиво управление на горите. И последната област, на която искам да се спра, е научно-развойната дейност и иновациите разработваме идеята за създаване на Европейски наблюдателен орган за обезлесяването и деградацията на горите, което ще ни позволи да следим по добризо състоянието на горското покритие на световно равнище и също така ще ни помогне да предоставим на страните производители и всички страни по варигата нужната информация, която да подкрепи нужните действия. И не на последно място ще продължим да работим за създаването на местни и регионални информационни мрежи за борба с горските пожари. Това бяха основните ни приоритети и предложения и няколко думи за предстоящите конкретни мерки. Предвиждаме създаването, провеждането на една мащабна конференция посветена на горите, горите в Европейския съюз, но и планът ни за действително равнище. Тя ще се проведе на 22 23 януари. Напредваме с създаването на платформата за обединяваща всички заинтересовани страни и не искаме да губим време, а искаме да започнем забавно с оценката на евентуалните допълнителни регулаторни и нерегулаторни мерки от, от на равнището на търсенето. И, както казах, работим активно за създаването на надзор на наблюдателният орган на Европейския съюз, както вече казах, не можем да си позволим забавяне и трябва да започнем изпълнението на този план за действие възможно най-скоро. Благодаря ви. Thank you. So... Вие смятате, че ще се предприемат регулаторни мерки. Това ще бъде следващата стъпка а, а, според това, което каза госпожа Фандерлайн, ще поставим летвата много високо. Сега първо, първи кръг от въпроси. 8 души ще могат да вземат думата, но първо позволете ми да а, пожелая добре дошли на млади хора от Германия. Бъдете добре дошли Това са ученици от училище Коминюс, Северна Германия. Това е много важна тема за младите хора, защото да, става дума за вашето бъдеще, не само за нашето бъдеще. Питам ли си? Благодаря, господин председател. Благодаря на Европейската комисия за представената информация. Наистина имаме огромен проблем вече доста време и през последните седмици това пролича особено ясно и хората основателно настояват Европейския съюз да предприеме действия. За това ми се струва важно още днес да проведем дискусия, но също така след две седмици в пленарна зала да разгледаме също тази тема. Вчера говорихме малко с координаторите и решихме да подходим системно към темата, да направим по-голямо, по-масштабно изслушване и доклад по собствена инициатива. Обедих се от колегите, че колегите ме убедиха, че това е важно, но за мен е много важно при всички мерки, не просто да търсим привидно прости решения, а да потърсим трайни, дългосрочни, действени решения. Това е особено важно. Да бъдат с дългосрочен ефект, защото преди няколко години имахме възможност в Бразилия да проведем разговори по този въпрос и един, е, едно лице, който не е от кръга на Болсонаро, напротив от неговите критици, че ми каза, че Бразилия усещането е съвсем друго, защото в Бразилия можеш да летиш 5 часа и не, с самолета и не виждаш нищо друго, освен гора. И Бразилия е, някакси няма усещането, че гората е малко и ам, сечта може да доведе до нежелателни резултати. Затова много трябва, хубаво трябва да си помислим как да убедим не само Болсонаро, но въобще фактори говорите, че това е проблем, което разбира се означава, е, че трябва да има доверие в нас какво правим. В Европа с горите има страни с слабо залесяване, това означава за наистина залесяване и повече мерки за защита на европейските гори, които са в е, тежко състояние. Не искам да предлагам прибързани решения за темата Меркосур. Не мога да кажа, че всичко е цветя и рози, но ми се струва опасно, че Мерко... трябва да отхвърлим Меркосур напълно, защото така ще се лишим от един инструмент да въздействаме върху правителствата в тези държави. Нуждаем се от ясна позиция, но също от диалог и в, от устойчиво решение в двояк смисъл екологично и трайно като ефект. Благодаря. Remind. Благодаря. Само да ви припомня, че при първия кръг въпроси разполагате с две минути, а втория ще бъде една. Мария Арена за социалистите и демократи. Благодаря на комисията за това съобщение, в което са включени два приоритета. Първо, борба срещу обезлесяването, но и второ, не само върху сечта, но и всички дейности, които проистичат от това. Същевременно комисията предлага и някои регулаторни мерки, включа и международната търговия в борбата срещу обезлесяването, така че подходът е добър. Сега разполагаме с това съобщение и предполагам, че имате вече някои идеи, свързани с регулирането. Какво ще бъде регулирането? Разполагаме с законодателство, нормативна уредба в този в тази област, ще, ще можем ли да приемеме и регулаторни мерки от същият вид, що се отнася до обезлесяването? И втория въпрос споразуменията за свободна търговия. Разбира се, трябва да имаме търговски договори, но в тези търговски договори ли не можем ли да включиме не само обвързващи е, клаузи, но също така и санкции? Защото днес в е, търговските споразумения, които сключваме, и има е, клаузи, свързани с опазване на околната среда, но няма санкции какви санкции бихме могли да включиме в търговските договори, ако, примерно, дадена страна, с която сме партньори, предприема мерки за, предприема мерки за деградация на горите. По какъв начин можем да предложиме такива мерки? Господин Торвалс от името на Вариню. Благодаря на комисията за добре свършената работа. Ние ще направим всичко възможно, за да развиеме мерките напред, защото естествено всички осъзнаваме колко този проблем е значим. Същевременно сме изправени пред много предизвикателства. Някои държави членки е, и някои държави управляват твърде зле горските стопанства и горс, горският сектор, като Бразилия, например. И сме свидетели също така на горски пожари в Сибир в момента и те също не са способни да се преборят с е, проблема Горите са различни по естество. Тропическата гора е един хектар. Тропическа гора представлява много по-голям територии съдържа много повече биоразнообразие, отколкото същия хектар гори в Финландия. Имаме също така проблема с производството на соя. Европа внася соя. Виждате какво се случва в Бразилия, така че трябва да намерим някакво решение и на този проблем. И също така трябва наистина да бъдем е, много категорични при предприемане на мерките вероятно си, си спомняте че трябва да се бориме и срещу а, начина по който се извършва съчетаването тропическите гори, горят в Африка, в, в Южна Америка, в Португалия, в Гърция, дори в Швеция. Гор, горите ни са жертва на пожари, но не само на пожари, а просто са жертви на бизнес лобитата. От една страна диагнозата е много лоша, от друга страна комисията предлага мерки, които не са на висотата на предизвикателствата, пред които сме изправени. Е, вие предлагате меки, така наречени мерки, а ние трябва да излеземе с е, ясни решения и с обвързващи мерки. Европейският съюз е най- е, до големият потребител и вносител на кокосово е, масло. Също така аз бих искала нашата политика да бъде последователна. Европейския съюз не, не може да подписва търговски договори с Болсонаро, който прави всичко за да разруши, да деградира амазонските, горките в Амазони. Също, също така трябва да се вземат, да се приемат и делегирани актове, които да включват и соята, а не само палмовото масло. 80% от обезлесяването се причинява от експанзивното земеделие, така че ОСП трябва да се промени, а не да е, насърчава интензивното земеделие. Така че трябва да промениме финансиране, начина на финансиране и да се насочат средствата към практики, които са екологосъобразни. Същевременно трябва да приемеме и регулаторна рамка за защита на горите. От името на ИДЕ госпожа Ленуар. Трябва да защитиме горите. Свидетели сме на случващото се в Бразилия и начина по който е, гората се е, деградира. Но този проблем не касае само Бразилия, а и Африка. Става дума на горски пожари, които са причинени от и които са предизвикани от земеделците с цел разширяване на обработваемите площи. Ако искаме да се променят нещата в Южна Америка и в Африка, Франция трябва да се оттегли от търговските договори с тези континенти има, трябва да убедите президента Макрон да го направи. От друга страна, отвъд морските територии не разполагат с достатъчно средства и не биват подпомагани, а те са е, стойностни ценности. Предлагам да се издейства допълнителни помощи за Френска Гвиана, която има граница с Бразил. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията с, за това съобщение. Е, опазването на горите и биоразнообразието е нашо общ, наша обща ценност, благо. И аз бих е, бил против тези мерки, които имат един почти колониален характер спрямо а, други страни. Мисля, че нито една страна не желае да деградира и да унищожи собствените си гори, дори Болсонаро, който многократно беше споменат. Разбира се, трябва да бъдем бдителни, трябва да бъдем внимателни, но и тук у нас в къщи. А, като ето е, решенията на Ангела Меркел за е, неизползване на ядрена енергия води до е, обезлесяване в Европа. Никой не казва, че Меркел е като болсанар. Да, никой не иска да разрушава своите гори, но комисията и тази комисия, Европейската комисия, трябва да разбере, че хората, които живеят в и около тези гори, са, те са пазителите на тези гори. Те винаги са живяли на тези е, територии и знаят как е, да ги защитат. Така че е, не, не, не трябва да, да се вземат мерки, които да от, отдалечават е, тези хора. А, по, по, по, по, по принцип мерките са довели до това. Средиземноморските гори представляват 2% от горите в света. Голяма част от тях са в Испания. Испанските и португалските гори се експлуатират от много години, от много векове, векове по един много балансиран начин. Така че има, има начин да се опазват горите. Обикновено външната намеса води до проблеми. Придържите се към времето, което ви е отредено за изказване. Госпожа Фанкамфа. Госпожа Ванегапс, в света навсякъде горят гори. ставаме свидетели на обезлесяване и в а, долината на река Амазонка, но също така в Германия и в Нидерландия. Милиони животни, животински и растителни видове са заплашени от е, унищожение. Трябва да защитим нашите гори и биоразнообразието, но сами думи няма да ни помогнат. Нищо няма да постигнем, ако не променим сегашната си земеделска система, която води до тези печални резултати. Говорим за тропическите гори в Бразилия. Това са е, стари, първични гори и унищожението им не се дължи само на Болсонаро, но и заради нашите споразумения за свободна търговия. Ежегодно ние внасяме 500 е, хиляди тона е, соя и е, животински продукти, особено месо. Тоест, ние сме причината за това унищожение. Мисля, че е срамно, че Европе... еврокомисарят госпожа Малмстръм, която отговаря за търговията, не застава пред нас, за да ни обясни каква е нашата европейска политика, както сториха други еврокомисари. Е, така че ние трябва да настояваме за по-различно поведение на продоволствие, да намалим а, конспотреблението на месо и интензивното животновътство. Трябва да работим адекватно в Европа и да, да преустановим тези дейности на други места. Председателят, благодаря. Последното изказване е, е от госпожа Еви. Благодаря, госпо, господин председател. Аз. Е, съм доволна да прочета в съобщението на комисията, че акцентът трябва да бъде поставен върху вноса и потребителското поведение на Европа, защото вносът на Европа е пряко свързан с обезлесяването в поречието на Амазонка. Нашето потребителско поведение в Европа има своята роля. Колегите споменаха, да речем, вноса на животински продукти, на фуражи от там. Разбира се, Европейския съюз говори за защита на биоразнообразието, но трябва да бъдем по-последователни, и да действаме глобално. Колегите говориха за ролята на търговската и общата земеделска селско-стопанска политика. И е, една бележка към комисията. Разбира се, трябва да обърне внимание на потреблението на месо и мисля, че европейските институции тук могат да излязат с настоятелна препоръка на към европейските граждани за намаляване на консумацията на месо. След това вносът на често генетично модифицирани посевни материали, но комисията дава разрешение за внос на такива ГМО култури пряко волята на Европейския парламент. Мисля, че комисията трябва да се постарае по-сериозно и да вземе предвид възраженията на парламента, изразявани нееднократно, включително по отношение на посевния материал. Благодаря. Благодаря. Преди да дам думата, искам да направя едно съобщение по повод споменатото от Петър Лиза за вчерашната среща на кондираторите. Редица политически групи се изказаха за законодателен доклад по собствена инициатива за обезлесяването в отговор на съобщението на комисията и предвид събитията от изминалото лято. Така че ще трябва да поговорим за обхвата, е, обема на този доклад след следващата среща на координаторите, която предстои в Страсбург, но е важно да обърнем внимание на този момент в контекста на настоящия важен дебат. В смисъл, че Болшинството политически групи в нашата комисия са решили да използват правото си на законодателна инициатива по една тема, поставена от комисията, е, което ще стане след 10 на дни. Сега да чуем комисията за 5 максимум 10 минути, 5 минути максимум, за да имаме време за втори кръг от въпроси и изказвания. Заповядайте.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 Благодаря и за подкрепата и за конструктивната критика, която чух се чу, прозвуча то, Ако позволите, ще групирам направените коментари. Първо, въпроса за дългосрочните решения, за ролята на търговията, промяна на начина на живот и по-конкретни действия. Ще се опитам да обединя отговорите под, около тези теми. Мнозина от вас подчертаха, че е много важно Европейския съюз да по, предприеме законодателни мерки във връзка с токите, свързани с обезлесяването и съвсем основателно попитахте какво е намерението ни относно този регламент. Ще ви разочаровам. Поне за сега не сме обменили идеи какъв вид регламент е, ще се изготви. В съобщението се казва, че ще оценим, ще подложим на оценка регулаторните мерки и както каза председателят, новият председател на комисията заяви много е, сериозни амбиции по отношение на биоразнообразието, което, биоразнообразието, което включва и горите. Що се отнася до вида регламент, без да се опитвам да предричам, много е рано. Обръщам внимание на факта, че в подготовката на това съобщение. Проведохме редица проучвания, включително предварително проучване за действието и, и законодателно по въпроса специално за due diligence, дължимата предпазливост и освен това да променим и съответно регламента за дървесината на Европейския съюз с последващи актове. По този въпрос се мисли, за да се предотвратят незаконни действия. От тук на сетне ще се мисли дали да се мисли за конкретни мерки по отрасли. Всичко това трябва да се обмисли много внимателно и е, е, както се чуи тук, е, много хора разбират повече от е, залесяване, отколкото от комисията. И затова ние се стремим към широк диалог, но важни са и економическите оператори, които ще прилагат това е, законодателство, защото не ни върши никаква работа да имаме на хартия амбициозно законодателство, което е твърде скъпо или сложно за изпълнение. Това са аспектите, за кои, по които ще мислим в нашите анализи. Е, за това те първа ще мислим какви законодателни решения ще бъдат ефективни и приложими. Други, е, друг важен въпрос бе поставен тук. Ако искаме да имаме водеща роля, трябва да бъдем за пример. Така че трябва да разгледаме и нашата собствена рамка, европейския пазар трябва на практика да бъде затворен е, за незаконно добита дървесина, включително в Европейския съюз, е, да прилагаме действащите стратегии за лесовътството, но също да обърнем внимание на това, че обезлесяването е тема и за държави, и по места. Хората виждат какво причиняват климатичните промени и е на лице воля да се работи за борба с обезлесяването <clears throat> като, като Пример за това ще посоча и Германия, предвид младите гости, които посрещаме тук. Трябва да се помисли за това какви растителни видове искаме да поддържаме и по отношение на климата, и по отношение на биоразнообразието. След това търговията. Очевидно това е много важна тема в контекста на дебата за обезлесяването. И аз не, не, не мисля и аз мисля, че е много важно да постигнем междуконституционално съгласие по този въпрос, което не е толкова лесно. Търговията е важна, но Търговските спор... спогодби са част от нашите сър... възможности да влияем на държавите. Що се отнася до Меркосур, е, споразумението включва Бразилия в Парижкото споразумение, защото съответните клаузи са задължителни и това налага да препроведем съответния процес. Не е лесно, но също така е важно да привлечем гражданското общество в много по-широк диалог. За диалога тук споменахте нивото на амбиция и казахте, че трябва направо да затворим пазарите си за стоки, свързани с обезлесяването. Не споделяме този възглед. Не смятам, че и Световната търговска организация ще го допъсне. Може би това не са мерки, които Европейския съюз иска да прилага. Ние вярваме в силата на диалога и в необходимостта да убеждаваме. Мисля, че тук се чуха гласове за дългосрочни устойчиви решения. Те могат да почиват само на диалог и убеждение, никога на принуда. Така че и в Бразилия въпроса за е, обезлесяването там може да стои по друг начин. Председателят е, е, моли е, представителя на комисията да през, през, приключи втори кръг от спонтанни изказвания. Шест въпроса за сега. Ако остане време за повече, ще дам думата и за повече. Моля ви, по минута време ЕНП. Здрав... Благодаря за възможността да направя това изказване. Благодарим на представителите на комисията. Аз много внимателно прочетох съобщението, но не намерих един там отразен един сериозен проблем на Словения, например. А, за да прину, а, унищожението, обезлесяване от природни бедствия. Например, ние имахме леден дъжд в Словения, който нанесе много сериозни щети на дърве, дървесните масиви. И това са щети, които не можем да отстраним бързо. А, то към това се добавя разпространението на вредители в тези гори, а те не спират пред националните граници. Наложи се да изсечем тези гори. Е, гори. Отново ЕНП. Uh, <laughs> Благодаря. Е, имам, нали? Нали аз имам думата? Пита господин Две, Висик. А, прощавайте, казва председателя, по моя списък е друго име. А, микрофон за оратора, моля. А, а, любопитно ми е да чуя какво означава регулаторни мерки, когато говорим за борба с обезлесяване и каква, какъв каква е времевата рамка в светлината на казаното на оценката и анализ в работата на комисията, защото разбираме нетърпението, но също така трябва да сме пределно наясно да разполагаме с доказателства в усилията си за устойчиво развитие, особено в по-слабо развитите страни и да не ги превръщаме в заложници на търговските споразумения. Е, това не е правилният подход, ако говорим за устойчиво развитие в третите страни. Така че, какво има предвид е, Комисията по регулаторни мерки и времеви хоризонт? Сега социалисти и демократи госпожа Гутелан. Благодаря на госпожа директорката от комисията за това, че дойде да разговаря с нас. Първо, няма съмнение, че трябва да сторим всичко по силите си, за да предотвратим неблагоприятно развитие и да променим настоящата политика предвид пожарите, обезнесяването. Колегите вече говориха за това, но искам също така да подчертая колко е важно, че доброто управление на горите как с тях можем да постигнем по-устойчиво гороползване в бъдещето. Искам също така да кажа, Ниц Торвалц вече каза, положението е различно в горите в различните държави. Това е много важно. Сега въпросите ми към комисията. Конкретно ме интересува какво е направено защото вноса в Европа да не се отрази на обезлесяването в трети страни. Споменахте темата, искам конкретни примери, не е обща дискусия. Председателят казва, съжалявам, е, е, регламента е една минута госпожа Дали за социалисти и демократи. Една минута за това конкретно на въпросите, защото това е въпрос свързан пряко с климата. И да, разбирам, че комисията трябва да помисли и да оцени, но ние Положението е спешно. Говорите за потреблението в Европейския съюз. По-конкретно, ако мислите да правите нещо за биогорива е, от енергийни култури, които допринасят за обезлесяването. Какво ще направите? Търговските споразумения. Говорихте и за финансиране. Знаем, че ЕС не е светът, но ние сме водещи в климатичните промени как да постигнем положението така, че важни донори по Парижско споразумение да изпълнят своята роля. Господин Хослинг, зелените колеги, струва ми се наивно да смятаме, че ще убедим господин Болсонаро да преустанови обезлесяването, когато сключваме търговско споразумение с човек, който предварително казва, че ще произвежда соя и така нататък, няма какво да се чудим за това какво става. Меркосур не съдържа санкции в това отношение и нищо не можем да направим. И сега това ни става пределно ясно. Сега към комисията задължително или не са тези марки, това са малко така приказки на воля. Второ, Европейския съюз има застрашени гори. В Германия губим близо 100 000 хектара заради летните жеги и трябва да внесем мерки да престанем с засаждане на гори само за производство на дървесина. Да сме близо до природата. Господин Уелас. ГУЕ. Следващ оратор, имате думата. Микрофон за оратора, моля. Микрофон за оратора. Your mic, please. So your name first and your mic second. <laughs> Представете се. Uh, the, the, uh, ние трябва да помислим за споразумението с Меркосур и отражението с стотица хиляди пожари в Амазонската долина са с стопанска цел. Същото се отнася за селско-стопанската политика от двете страни на Атлантика и това може да се отрази сериозно усилията ни за климата. Не е ли вярно, че споразум... търговските споразумения всъщност продължава европейската колониална глобална политика и до днес. Това все пак е Европа. Благодаря ви. Две по два последни въпроса. Толкова време имаме. Съжалявам е, за останали. Господин Визик, НП. Благодаря. Във връзка с бората, борбата с обезлесяването чрез залесяване. Ние не засаждаме гори, ние засаждаме дървета, защото в противен случай не постигаме добър резултат. Виждате какво става в Европа. Така че залесяването на, е, с горски плантации не, не ни помага. Ние трябва на първо място да съхраним съществуващите гори и да подпомогнем естественото развитие на горите, чрез създаване на резервати, където горите се адаптират и стават част от устойчивото развитие на горските масиви госпожа Бокат, е, социалисти и демократи. Благодаря мнозин. Е, от въпросите, които исках да поставя, вече бяха поставени. Но има един друг важен момент. Е, да помислим за собственото си поведение защото амазонските гори е, горят и заради нашия внос. Това е важен въпрос, който ще отразим в доклада, но също и в други въпроси, когато говорим за Меркосур. Но конкретен въпрос по документа е, ролята на местното население, как Европейския съюз може да постигне съвместни действия как да защитим туземното, местното население по места. Какъв е плана на комисията? Благодаря на представител на пасата комисия да... за присъствието я моля да направи изключителни думи в рамките на не повече от 5 минути. Thank you very much. If you agree, I would give the floor first to my colleague from DG DEFCO to some of the questions. Ако нямате ще против, ще дам първо думата на колегата от генерална дирекция ДЕФКО за да отговори на финансовите въпроси. Бих искала да подчертая външните аспекти в генерална дирекция ДЕФКО обмисляме възможностите за подкрепа на финансирането и програмите за устойчиво развитие, по-конкретно устойчивото управление на горите. Както знаете, на европейско равнище беше предложена новата стратегия за финансова подкрепа и ЕФСТ се опитва да привлече нужда финансиране и от частния сектор. Така че в момента разглеждаме възможните инструменти, които могат да гарантират, че инвестициите от Европа и от останалите държави донори ще допринасят за устойчиво селско стопанство, за да помогнат на партньорите, средни партньори да избегнат грешките, които ние тук допуснахме в Европа. И ако се стигне до регулаторни рамки, искаме да сме готови вече с рамка за сътрудничество и партньорство с крайните производители. Това, което мога да кажа за финансирането, в доста трудно положение сме, защото регламента все още се обсъжда от съвета и парламента. Но новоизбраният председател на Европейската комисия предложи своята нова зелена сделка с новия зелен курс, с който, в който се предвижда и специален отдел за партньорството. Благодаря, Шантал. В добавка отбелязвам си големият интерес към регулаторните мерки. Ще повторя това, което вече казах. Много е рано, за да давам конкретен, за да мога да ви дам конкретна информация как ще изглеждат тази, тези регулаторни мерки. Ще само да ви кажа, че ще започнем процеса възможно най-бързо и Както казах с пълно право, трябва внимателно да обмислим какви регулаторни мерки искаме. Така че не смятам, че може да се очаква подобно предложение през идната година. Предвид новата ни политика за по-добро законотворчество и нуждата да изготвим оценка на въздействието. Ще се върна отново на въпроса за търговските споразумения, тъй като отново бяха споменати. От гледна на Европейската комисия мога да кажа, че търговски споразумения се, се промениха с годините. Вече всяко едно то споразумение включва а, клаузи, които са право обвързващи за скрините партньори, често те са свързани с управлението на горските масиви, често са свързани напоследък и с спазване на разпоредбите на Парижското споразумение. А в конкретния случай с Бразилия, ангажиментът който от Бразилия в рамките на Парижското споразумение са такива, че за да ги постигнете трябва ефикасно ефикасно и ефективно да постановят обесесяването и мораториума за соя да трябва да бъде спазен. Така че ние продължаваме да твърдим, че сключването на търговски споразумения увеличава инструментариума ни. Разбираме също така, че Европейския парламент отдавна се притеснява от ефикасността на търговските споразумения, в частност на главите за устойчиво развитие, включени в търговско споразумение. Темата беше обсъдена и в Комисия по външна търговия на Европейския парламент. През последните години имаше дълги дискусии между и различните институции с активното участие на Европейския парламент за това как може да се гарантира ефективното прилагане на главата посветена на устойчивото развитие в търговско споразумения. И заключението беше, че могат да се предприемат допълнителни мерки в конкретни случаи. Сега трябва да обсъдим тези възможности с държавите членки и непрестанно да, да правим редовен преглед на изпълнението на главите посветени на устойчивото развитие и ще продължаваме да ви докладваме за резултатите ви. Благодаря ви!

виждам по интереса ви, но мога да ви уверя, че ще имаме много време да обсъдим и двете теми и обезлесяването и търговското споразумение, така че се извинявам на седемте колеги, които поискаха думата и не я получихте, а останалите призовавам ви да спазвате времето си за изказване, две минути или една минута, в противен случай по-малко хора ще могат да се изкажат. Съвсем скоро ще обсъдим отново търговските споразумения. Благодаря на Европейската комисия за първата размяна на мнения по стратегията за борба с обезлесяването. Очевидно, че това няма да бъде последната ни дискусия по темата, предвид интереса на колегите и предвид стратегическото значение. Предлагам ви минута-две почивки и преминаваме към следващата точка от дневния ред. Well, we are going to start again. И така, нека да започнем отново. Je suis ravi d'accueillir. Euh, за мен е удоволствие да приветствам с добре дошъл генералният директор на Генерална дирекция Климат на Европейската комисия, с когото ще проведем първата размяна на мнения по въпроса за из... стратегията за адаптация към изменението на климата, т.е. продължението на Европейската комисия, но и по-актуални теми, свързани с а, последните изявления на бъдещият председател на Европейската комисия, какъв точно е този нов зелен курс, а, какво значи увеличаване на целите на Европейския съюз на 55% вместо 50% до 2300 години. Тоест това са нови цели, които сега се обсъждат и за нас е важно да чуем Европейската комисия, да чуем това, което вече е извършено и това, което ни предлагат за осъществяване на новите ангажименти. Давам първо, не, първо прощам думата на господин е, Петричоне за 10 минути, след което ще дам думата на колегите. Надявам се този път да могат всички да се изкажат. Благодаря, господин председател. Ще се изкажа на английски. Добър ден на всички. Благодаря ви за тази възможност да продължим да обсъждаме тази важна тема в нов състав. Извинявам се от името на комисаря Ария Сканиете, който днес не може да присъства, тъй като пътува. ще се спра на четири е, важни точки в изказването си. Първо, какво постигнахме по последните пет години. На второ място ще се опитам да ви кажа възможно най-много в настоящата сложна ситуация, за това какво смятаме да направим през новият мандат. И на трето място бих искал да подчертая, че паралелно има последици от действията ни през последните 5 години, които които трябва да обърнем повече внимание, които не са пряко свързани с изпълнението на законодателството. И на четвърто място няколко думи за международното ни сътрудничество. И така. На първо място, настоящата комисия напълно изпълни своите цели за мандата си подкрепата на комисията ЕНВИ на Европейския парламент, която изигра ключово значение, за да запазим високото равнище на амбициите си. Мнозина от вас участвахте в тристранните преговори в, с съвета и знаете колко трудно беше да се постигне този напредък, но в крайна сметка всичко е добре, когато свършва добре. Но нашата работа, разбира се, не приключи с предишния мандат. И така вече разполагаме с научно законодателство, за да постигнем целите, които сме си поставили, а именно намаляване на 40%, 40% на емисията от 2300 година. Дори имаме повече от това, т.е. ако законодателството бъде е изпълнено изцяло и правилно, се очаква да постигнем до 45% намаляване на емисиите до 2300 година. И още по-важното е да се припомним, че законодателната рамка поставя нужната основа, без която няма как да се постигне повече напредък. Тоест това беше качествен скок напред по отношение на видът и задълбочеността на законодателството по отношение на целите за 2020 година. Тоест има качествен скок напред не само с, с конкретните цели, но и с инструментарност, който разполагаме за постигане на тези цели. Схемата за кои с емисии беше реформирана изцяло и реформата дава своите резултати. Припомням ви, че стабилността на, че, че на реформата, стабилността на пазарите влиза в силата тази година, а останалата част от реформата ще влезе в сила до година. И все пак през втората полугодие на 2018 година вече отбелязахме значително увеличаване на цената на въглерода, сравнени с исторически стоености, които бяха много ниски. Тоест пазара а, чу а, посланието, готви се за реформата нали, и ще продължава да го прави по възможно най-устойчив начин. Тоест, не само, че цените значително се увеличиха, но тенденциите продължават да са увеличаване, но по по-плавен и стабилен начин, което пък напълно отговаря на нашата цел, т.е. да продължаваме да даваме също толкова ясно послание към помешеността да намали своя въглероден отпечатък, но по начин, който да е изпълним за помешеността, така че постигаме тройната, двойната си цел за постигане на целите в областта на климата и едва с това да запазим конкурентоспособността си. Можем само да стискаме палците, не се да останат такива, но за сега няма тенденции за промяна. Защо го подчертавам? Защото без реформата ще ще да е немислимо да обмислим мерките, които предлага новоизбрания председател на комисията госпожа фон дер Лайен. Тоест, ние качествено променихме законов, законовата рамка, на която ще се основава действията ни за бъдеще. Преминахме от решение за споделяне на усилията към регламент за споделяне на усилията, които много по-пряко задължават държавите членки за секторите извън схемата за търговия с емисии. За първ път включваме земеползването, промяната в земеползването и горските масиви. Стандартите за емисията въглероден диоксид за пътнически и леки автомобили, включително бяха засилени и за първи път въведохме много слаби стандарти за тежкотоварните превозни средства. Сега очакваме да видим каква, как тези стандарти ще бъдат приложени на практика, но имаме основателни причини да смятаме, че те ще предизвикат развитие на пазара към по-екологосъобразни превозни средства. Дали обаче тази тенденция на пазара ще е достатъчна за постигане очакваната промяна и в какви срокове и е друг въпрос. В противен случай ще ни трябва ново поколение от още по-строги мерки. Европейската комисия заяви много ясно, че е готова да предложи нови стандарти. Може би, основавайки се на средносрочният преглед в рамките на това законодателство. Тоест, може би няма нужда да чакаме до 2030 година, за да видим как изглежда тази тенденция. Тоест, това е много важен пакет до 2300 година. Разбира се, няма нужда да ви припомням, че няма място за прекомерна удовлетвореност нито тук, нито в съветните държавите членки, тъй като спорът дали тези 40-45% са достатъчни не е нещо, нищо ново. Давна се води този дебат и ще се свърна на него след малко. Също така постигнахме значително значителен напредък с съобщението от месец ноември миналата година с целите за 2015 година климатична неутралност. Това беше огромно постижение не само само по себе си, но и заради начината по който се слага на рамка на всички усилия постигнати до момента. Изпащаме много ясно послание, че тези политики са изготвени за да постигнат а, отделни цели. Поне това беше до до момента. Сега политиките трябва да бъдат изготвени така, че да постигнат а, целите си, но с перспективата, че тези цели неизбежно ще бъдат а, а, увеличени и човек изготвя законодателната рамка по друг начин. Така че да, тези цели за до 2050 година играе много важна стратегическа роля, като се почва да дава още сега. Разбира се, това все още не са целите на Европейския съюз, това все още е предложение на Европейската комисия, но през месец юли Европейският съвет не беше напълно удовлетворителен, но 24 от 28-те държави членки го подкрепиха, а 4 държави членки далеч не отхвърлят принципа, но настояваха за повече време за повеждане на дебата на национално равнище и исках да се положат повече усилия, за да може тези цели да бъдат реалистични, в частност откъде ще дойдат средствата за масовите инвестиции в модернизация и как може да се осъществи нужната промяна в економическите структури. Също така Европейската комисия беше удовлетворена, тъй като както се надявахме през ноември миналата година, целият процес се оказа много отворен, прозрачен и се осъществи всички държави членки. Ние направихме, допринесохме за този дебат, но се убедихме също така, че буквално във всички държави членки имаше много сериозни инициативи за провеждане на дебата и то не само на правителствено равнище и в парламента, но въобще този дебат се проведе на регионално равнище с участие на гражданското общество, което за нас е от съществено значение. Когато си поставяме подобни цели и предвид последиците на този план за економиката и обществото, имаме нужда от а, много силен консенсус на цялото общество в подкрепа на тези цели. А, още нещо, което забравих. Друга много важна иновация е сънът на националния план в областта на енергетиката и климата. Те далеч не са чисто бюрократично упражнение. Начинът по който се провежда процеса показва, че те ще играят фундаментална роля при постигането на целите. Съюзът вероятно ще постигне своите цели до 2020 година. Трябва обаче да не забравяме, че положението в отделните държави членки е много по-различно, има много големи разлики и се изненадахме къде се появиха е, сериозни проблеми, които не очаквахме и се дадохме за това едва през 2017 година. Имаше признаци за това, но данните, които ни показаха реалните тенденции, дойдоха сравнително късно. Сега всяка държава членка има много стабилен план, национален план. Има пропуски в тези планове и ми се струва, че сте обсъдили някои от тях с колегата Дитрих Йоргенсен по въпроса за енергийната ефективност в частност. Има големи пропуски, които са притеснителни, но тези пропуски не са радикални. Не сме на светлини години от постигането, от мерките нужни за постигане на целите си. И най-важното е, че го знаем още през 2019 година, така че до 2300 година ще имаме време да разрешим тези проблеми. И тези планове се оказват много важен инструмент за установяване на проблемите възможно най-рано и да имаме разполагаме с нужното време да ги коригираме, за да не се налага да работим прибързано в последния момент. Какво ни чака от тук нататък? Както казах, в момента е доста неудобно положение за служителите на Европейската комисия, тъй като новата комисия все още не е сформирана. Дори не знам още кой ще бъде прекият ми началник. Наистина не знам. Този път, действително, почти нямаше никакви клюки. Можем обаче да кажем от сега някои неща възоснова на политическите ръководни насоки на госпожа фон дер Очевидно е, че новата комисия ще основе своите действия на постигнатото вече и ще ще действа по-бързо, отколкото който е било си представяше в Европейската комисия. То ще има ускоряване в а, амбициите. Второ, Политически подсказах а, е, подсказаха е, имплицитно, но много ясно, че очакванията ни по отношение на климата значително се промениха, радикално се промениха от 2014 година, от е, последния момент, в който съвета, Европейския съвет прие заключения и комисията започна работа по тях. И в, в, в следствие на това политическият ни анализ се оказва малко устарял. Преди е, изготвихме плана си 2300 година, преди около 2 до 5 години, преди 2-3 години, след което ги приехме, след което се съсредоточихме върху економическият анализ, който, които да подкрепят целта за климатична неутралност. А ръководните насоки задават много ясни въпроси. Очевидно е, че е настъпил момента да преразгледаме економическият анализ, да го направим възможно най-скоро, но и възможно най-изчерпателно и възможно най-прозрачно. Тоест, основа на економическото положение през 2019 година, какви са амбициите на Европейския съюз? Какви са реалистичните амбиции за Европейския съюз до 2030 година? Имаше и други въпроси, по които работихме много интензивно през последните няколко години и може би не е зле е, да извадим мрежите, да видим какъв е улова. Председателят фон дер Лайен спомена желанието си да създаде е, инвестиционен план за е, устойчиви инвестиции. Ние пък сме убедени, че ключът въпрос са масови инвестиции в Европа през следните 10 години. Това е фундаменталното условие за да се случи каквото и да е било. Работихме за създаване на по-добри инвестиционни инструменти, работихме за включването на климата в всички раздели на бюджета на Европейския съюз, положихме усилия за да гарантираме, че, че целият бюджет е съвместим с целите Пършкото споразумение. И в частност бих искал да благодаря на вашата комисия и на парламента, че ни помогнаха в това отношение. Много беше важно да го направим. Свършихме запрещителна работа за финал, устойчивото финансиране, създадохме нужната рамка, за да са наясно инвеститорите, кои инвестиции са устойчиви и кои не са. И мисля, че е дошъл момента всичко това да го обобщим в един план за действие, който може, разбира се, да се развие с времето. Не се стремим към съвършенство, но има достатъчно а, мерки, които ни позволят да създадем един план за действие възможно е рано. През 2018 година преразгледахме стратегията за адаптация през 2013 година, която беше много успешна за времето си. Започнахме от момента, в който адаптацията беше пренебрегната в по-голямата част от държавите членки. Само 8 държави членки имаха национални планове за адаптация. Сега поне 25 държави членки разполагат с планове, останалите работят по тях. Обменихме много важни данни, обменихме научни познания, вече се, даже спяхме да броим срещите на местно и регионално равнище, така че за нас е дошъл момента да направим следващата стъпка, т.е. да изготвим една нова стратегия с адаптация с повече конкретно съдържание. Така че ще се опитаме да финансираме инвестициите за адаптация с климата и да видим какви видове инвестиции са е, се отговарят на изискванията ни за климата, те могат да бъдат конкретно проверени, да има ръководни насоки за това, в това отношение, за да могат и местните и регионални власти да го направят в своите собствени планове за инвестиции. Това се прави в голяма степен на местно равнище, но не е изключено да съберем познанията си и ръководните насоки и полезните индикации за това какви трябва да са надалите за сградния фонд, за да може да се гарантира по добро устойчивост на измененията в климата. Крайно време е да преминем към стратегията за адаптация. Um, Трето осъществяване. Независимо от амбициите, най-важното е ос... осъществяването. Защото ако не сме способни да приложиме на практика законодателството, просто няма да постигнем нищо. И на последно, госпожа Фандерлайн наблегна на многостранната дейност. В КОП 25 ще обсъждаме основния проблем, свързан с пазара на въглерод. Основното е, е ако нашите, пар... нашите партньори няма да се равнат по нас, ако ние не покажеме, че можем да създадем модел. Ако ние можем да създадем, създадем модел на общество, което се развива към по- е, чист преход и също времено повече благодействие, то тогава ще можем да убедиме нашите партньори в КОП-25, включително и Китай, за да покажем какво правиме, как го правиме и какви са резултатите. Благодаря. Благодаря, казва председателя, че ни представихте перспективите, идеите на следващата комисия. Сега минаваме към първия кръг от въпроси. По две минути за всеки. Питър Лизо, ТНП. Генерал директор. Благодаря, господин председател. Господин генерален директор, е, политическата група на НП подкрепя усилията, особено на Урсула фон дер Лайн, е, за е, работата в, по отношение на климата. Още през март ние поехме конкретни ангажименти и два ред на конкретни мерки. Много държим наказаното от Урсула фон дер Лайн да привлечем хората, да защитим работните места места. <clears throat> Затова казаното от господин генералния директор накрая. Ако искаме да бъдем прим за пример, и европейската индустрия трябва да гарантира работни места, иначе никой няма да тръгне след нас. Прилагането на съществуващото законодателство напълно подкрепяме, бих добавил, че отделни държави членки а, са взеха решение или вземат решение за преустановяване на производството на, на въглища. Това трябва да се има предвид при СТЕ. А Урсула фон дер Лайн специално спомена въздухоплаването и настоятелно приканвам да обърнете внимание на колегите ви от Генерална дирекция МУВ. Вчера чухме не до там убедителни изказвания. От а, а, там надявам се че няма да си хвърляме прах в очите, че Корсе е голям успех и така нататък за да привлечем хората. Необходим е фонда за адаптация, но също така и инвестиции. Докъде са стигнали нещата, там ще може ли да започне работа още тази година. Това ясно ще покаже, че искам да обвър... искаме да обвържем защита на климата и индустрия. Благодаря. Thank you for Благодаря, госпожа Ютланд. Благодаря, господин председател. Благодаря на генералния директор Петричони за това, че е сред нас. Както той спомена, миналата година Европейският съюз предприе мерки за намаляване на емисиите и преминаване към по-ефективна и по-чиста енергия. Това е добре, но това не е достатъчно в крайна сметка не постигаме целите по ангажиментите, които сме поели в Париж и да постигнем економика неутрална по отношение на климата до 2050 година. Урсула фон дер Лен беше много ясна тя каза, че климата ще бъде приоритет на комисията по време на следващият мандат. Така че ние се надяваме, че Европа ще тръгне по правилния път по отношение на климата и то по ефективен начин. А, най-основното сега е СТЕ е да функционира добре защото по този начин наистина ще имаме намаляване на емисиите. И по този начин ще има повече от оттегляне, изваждане на квоти от пазарите, т.е. по-малко мисъл. Кога корабоплаването ще бъде включено в схемата за търговия с емисията? Второ, регламента за споделяне на бремето, ако искате да намалите е, по някакъв начин е, гъвкавостта, с която разполагат държавите членки, защото това не е добре за климента. Как ще го направите? Очакваме новият економически анализ, но кога е, ще бъде готов той, защото трябва да видиме и той не трябва в никакъв случай да бъде едно препятствие за бързи действия. Господин Стефанука от Реню ще, ще говоря от името на Нилс Сторвалдс и от политическата група Реню. От една страна, преди лятото, казахме, че искаме да постигнем високи цели в областта на енергетиката и климата, а от друга страна ня, не можем в, не да осигуриме е, финанси за това. Същото разминаване е, се забелязва и в плановете на държавите членки. Така че кога ще има повече обвързващи цели за правителствата, тук не става дума за технически подход, а за политически подход и а, кого ще може да стане това, защото в крайна сметка това не може да бъде една коалиция на добра воля. Виждам от една страна в Съединените щати, например, е, Калифорния, която се опитва да е, наложи и да постигне свои цели, от друга страна Централна е, Централните щати, които не правят нищо. В крайна сметка тук е Европа. Шалбос. Тук съм. Необходими са повече действия в областта на климат. Климата ни е, сме ново поколение, което трябва да се обръща повече към науката. И ние носиме много висока отговорност. Ние тук в парламента и вие там в а, комисията не, не, дори не, не сме абсолютно сигурни, че ще а, е, постигнем е, целта е, е от 1,5 градуса, така че това е предизвикателство, пред което сме изправени. Така беше казано, че целите до 2030 трябва да бъдат увеличени. Също същевременно енергийната стратегия не е в съответствие с тези, с тези цели. Какво ще направи комисията до края на годината, за да запълни пропуските и поправи слабостите? И ще има ли в по-нататъка обвързващи цели, ако държавите членки не успеят да се справят с слабостите. Необходимо е дългосрочната стратегия и новите цели до 2030 година да бъдат включени в така наречения закон за, за околната среда, за да можем да, да има съответствие с поетите в Париж ангажименти. Е, схемата за търговия с е, емисии в новия си вид ще започне да функционира чак през 2021 година. А всеки ден, всяка седмица, всеки месец е, е, е необходим. Можем ли още от сега да е, започнем с, да, да функционира схемата и да включиме и декарбонизацията в нея. Следващи от името на няма представител на ИД Екаре, господин Вонда. Тук, е, тук сме от Екаре. Ние представляваме не само младите, но и средното поколение и по-възрастното поколение. Ако Европейският съюз иска да постигне е, значими цели, трябва да се стимулират хората, е, къде с е, стръв. Три са документа, които обсъждаме тук има едно така лирично заглавие, което включва различни предложения за облагане на въздухоплаването. Според мен истинското заглавие на този документ ще трябва да бъде как да се да погребеме или да разрушим Европейският съюз. Зато преди 15 години моята страна се присъедини за това в Европейския съюз, но сега чрез клаузата преходната клауза ще се опитам в Европейския съюз да се въвед, във, въведе а, гласуването с мнозинството. По, то, по този начин ще убиеме свободната конкуренция в въз, въздухоплаването и в други. Така че това само ще отвори пътя на жълтите жилетки, които ще почнат да е, манифестират и да демонстрират във всички е, столици. Така че зелената революция ще се превърне ли в червена революция. Е, спомням си, че това се случи в моята страна в миналото и не бих искал да бъда отново свидетел на подобното. Май Глалас за ГОЕ. Благодаря, господин председател. В един от докладите на комисията се казва, че националните планове трябва да бъдат насочени към доставяне на терминали на газ във всички региони. Знам, че е, изтечта, която се получава по време на е, фрекинга, е, води до увеличаване на емисиите. Жан-Клод Юнкер каза, че Европей... че ще се увеличи ще, ще, ще, ще, се, на, ще се намали консумацията. В Ирландия а, с, с, беше построен, ще, ще бъде построен терминал в Шанан. Това беше наречен проект от общ интерес, но това е в интерес само на лобитата. Така че, какво, какво иска комисията да създаде добре, добри условия за благоустроенето в Германия или да осигури добри, добър климат, добри климатични условия в Европа. Е, и а, пътят какво е да а, вземаме американският пример и да внасяме газ от Америка? Това ли е пътят? за напред. Има ли а, е, изказващи се от името на ИД? В такъв случай комисията да... Представителя на комисията има 7 до 10 минути да отговори. Ще се опитам. Първо искам да ви припомна, че нещата бяха ясно казани от комисията. Единствения начин стратегията да бъде успешна в областта на климата е ако тази стратегия е и економически стратегия. Трябва да бъде една стратегия на реформи, която да води до благоденствие. Да, нашата економика трябва да бъде декарбонизирана декарбонизирана, но за това трябват много големи инвестиции. Така че трябва да се реши е, как да се разходват е, средствата, дали за нови технологии и които ще доведат до чиста економика или ще продължиме с изкопаемите горива. Ако не отговориме на този въпрос и ако не вземеме решение, няма да може тази стратегия да бъде функционираща. Няма да декарбонизираме Европа и ако ние не го направим, никой няма да го направи в останалия свет. Ние трябва да докажем, че това е възможно, но това е възможно само ако има и съответстващи економически цели. И тук и в съвета стана ясно, че може да се постигне консенсус. Така че всички мерки, ще бъдат, които бъдат предложени, ще бъдат пропити от това желание и този дух. Струва ми се, че ако сега ви изложа собственото си мнение, това няма да е, е полезно. Трябва да стъпиме на економически анализ. Е, анализите, с които разполагаме в момента, са направени преди 5 години. Но но от момента трябва да можем да извършим един цялостен съобхватен анализ в рамките на една година и в момента, в който получиме а, когато поискам, получим искане за това, ще го направиме. Все още не знаеме как, каква, какви са последиците от промяната в а, от намаляването на емисии. Най-вероятно ще трябва да, да смениме някои компоненти на схемата, но това трябва да. Но тези промени трябва да стъпат на един задълбочен економически анализ. Възможно е да се разшири схемата. Председателката спомена корабоплаването и други дейности. Но, но това означава на практика да се изпразни от съдържание регламента за споделяне на бремето. Трябва да видим какви, какви, какви ще бъдат последиците. Защото в крайна сметка, като че ли цялата отговорност ще бъде прехвърлена към схемата за търговия с емисии и държавите членки на практика ще бъдат освободени от отговорност. Възможно ли е да съчетаеме двете? Но за, за сега е, би било нецелесообразно да, да правим предложения, без да знаем за какво точно става дума, но същевременно, разбира се, не трябва да чакаме до безкрай за извършване на този анализ, но същевременно в момента не трябва да тръгваме по преките пътеки, преди да знаем за какво точно става дума. Просто нещата не трябва да бъдат да стават автоматично питахте ми, ще го направим. Сега мога да ви отговоря само, че ще предложиме на новата комисия да извърши задълбочен и прозрачен анализ на всички тези проблеми в най-кратките възможни срокове. А, справедлива, справедлив преход и фонда за иновации. Аз не участвам в преговорите, но разбирам от колегите най-вероятно, че ще бъде ще има такъв фонд и че справедливият преход ще бъде основен компонент на целият, в целият пакет. Ще, ще се увеличат ресурсите за справедливия преход, но нашите, е, ако искаме да бъдем на висотата на амбициите, имаме нужда от много повече ресурси точно за постигане на тези цели. Колкото до въпроса с е, е, бюджета, не знам дали има е, някакви така не различни виждания в комисията. В крайна сметка комисията трябва да излезе с едно предложение, което да, из... да отчита последиците от е, е, Брекцита. Е, така че от една, от страна имаме амбиции и тези амбиции изискват допълнителни инвестиции, от друга страна има на намаляване на средствата, но се надявам, че в рамките на МФР наистина ще успеем да намерим баланса. Националните програми бяха създадени, за да могат точно държавите членки да поемат своите отговорности. Ако в крайна сметка държавите членки не могат да постигнат целите си. Това е, проличи от е, националните им е, планове, то тогава комисията ще предложи допълнителни мерки, общоевропейски мерки. Но, разбира се, най-добре и най-целесообразно ще бъде, ако държавите членки могат да вземат тези мерки на национално равнище. Ние им помагаме и ги подкрепяме в изработването и отработването на тези планове. След получаване на проектоплановете имаше много предприяти мерки, примерно за Ирландия, за разширяване на на а, и целите много повече от това, което те направиха. Същото въжи и за Нидерландия, но необходимо е сътрудничество. Колкото до цената на декарбонизацията, да, това, това ще бъде взето предвид в анализа е, все още не мога да ви кажа как, но самият анализ ще стане публично достояние, ще бъде обект на обсъждане. Колкото до облагането, е, да, Европейската комисия няма никакво намерение да предлага мерки, които да рушат Европейския съюз. колкото до изкопаемите горива, да ще продължат да бъдат част от енергийният микс за бъдеще, но въпросът е кои и как. Целта не е да имаме обвързващи цели, които да трябва, за постигането на които трябва да стигаме до да Ние бихме искали 100% декарбонизация до 2050 година. Може и да се провалиме. Не мога да ви уверя, че ще постигнем успех, но наш, нашата цел е декарбонизация на отоплението до 2050 година. А що се отнася до гъста, ще видим как, какви опции има. Но бихме, бихме искали до 2050 година да имаме пълна декарманизация в продъл, продължа на, в областта на в промишлената област и в другите отрасли. Благодаря. А сега минаваме към втория кръг въпроси. Втория кръг от въпроси започвам. One minute. Дали имате една минута? Благодаря много, господин председател. Благодаря за възможността. Аз искам да се спра на току-що казаното за тра... включването на транспорта и строителството в СЕТЕ. От пет години се говори за това и аз наистина не съм убедена, че това ще се получи, особено като мислим за транспорта и строителството, които не можем да сравняваме с отрасъл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 Искам да попитам комисията да не прибързваме с включването в схемата на транспорта и строителството. Вие сам го казахте, защото наистина много сериозно трябва да помислим доколко ефективно е това. Ние за сега не знаем нищо за цената, за сухопътния транспорт, да не говорим, е, че има редица проучвания, че цената по схемата ще ще бъде направо астрономична, така че ние смятаме, че целенасочени мерки, като стандартите за CO2, е, са наистина по-ефективни за постигане на целите, които сме си поставили. Благодаря, е, социалисти и демократи разбирам, че НП са се изказали. Благодаря, господин Петичоли. Е, много се радвам да се видим. Ние наистина работим отдавна заедно. Е, част е, от нашите усилия за намаляване на емисиите е свързано и с прехвърлянето, преместването на промишлеността. Смятате ли, че по пътя на въглеродната неутралност реалност това се взема предвид. От една страна говорим за намаляване на европейското потребление с 30%. Поставили ли сте този въпрос във връзка с промяната на местоположение, производствените мощности? във връзка с цитираните от вас документи има много по-напреднали. Например, в цементопроизводството известно е, че има сериозна екологизация. Нашата комишлен, промишленост обаче не инвестира. Как да ги подпомогнем в това отношение? Ще се върна и не постави въпроса а, за различните други производства. Например, имаме нелоялна конкуренция от Китай за някои производства. Как в това отношение при тази ситуация ще реагирате вие? Благодаря, казва председателя. Все пак ЕНП госпожа Спираки. Благодаря, господин председател. Това е наистина важно. Е, правилно ли да разбирам, комисията не е готова да се да започне отново работа по СЕТЕ, ако правилно разбирам. Но какво ще направите за конкретни отрасли, цементо, стомано, производство и да, за гарантиране на тяхната конкурентоспособност? Е, и относно дебатите, които вече са свързани, текът са в ход във връзка с налагането на определени или привеждане в съответствие на данъчните изисквания. Следващо изказване. Um, благодаря за възможността тук като че ли не е ясно. Ни... Положението е спешно и се налагат спешни мерки за климата. И както казах, искам да знам економическите ви анализи включват ли и анализ на негативните последствия от климатичните промени. Виждаме природни бедствия през последните години и това е много по-пагубно за нашата економика от внасените промени. И ако хората в цял свят се борят за живота си, те няма да купуват луксозните европейски стоки и във връзка с вашето натоварване, което ще нараства вашата генерална дирекция, най-важната. Искам да ви питам, справяте ли се с работата? Имате ли ресурси или да ви повичим бюджета. Ето от лобистите на коми... за комисията измежду зелените. Сега следващо изказване. Е, благодаря. Благодаря за това изказване, господин генерален директор. Вие доказвате, че противно наказаното от много колеги, че нашата, нашето законодателство в тази област е водещо. Аз бях докладчик по този въпрос и мога да ви кажа, че наистина тук става, става дума за стратегическа цел. Сега имаме цели, разбирам, даваме си сметка, че тези цели не са в съответствие с ангажиментите поети в КОП 21, че трябва да бъдем по-амбициозни, но за 2020 година кои са държавите членки, които не са изпълнили своите цели. Питам се дали Франция го е направила. Второ, казахте, че трябва да имаме специална стратегия за метана, защото той е, е генератор на газове с парников ефект. Не трябва ли да има стратегия в тази област? И второ, последователността вие казахте, че економически анализ е устарял. Споменах е, газа, някои колеги споменаха шистовия газ, но а, е, има ли наистина послед, последователна политика от една страна с клаузите включени в е, търговските договори, другите в реалната политика. Господин Кокалис, благодаря, господин председател, и благодаря за комисията. Аз ще се съглася с зелените, че вършеното от вас наистина вдъхновява и искам да се спра на въпроса за зелените инвестиции и специално за изкопаемите горива. В това отношение се работи много. Ние сме съгласни с направеното предложение и отправените а, сигнали към пазара. Търси се, разбира се, бързи решения за преход, но искам да попитам кога ще се започнем да работим по въпроса за течните горива и кога да се очакваме мерки по отношение на разпространителите и нефтопреработвателните компании. Какъв е смисъл виждате в добива на нефт в Средиземноморието? Председателят имаше въпроси за авиацията на които очакваме отговор и за климатичните, климатичното законодателство. Мисля, че няма да ни стигне време, времето но все пак е хубаво да кажете нещо по въпроса. А също така, вчера имахме изслушване на Кристин Лагард пред Комисията по економически въпроси и една пета от въпросите бе, поне бяха посветени на климатичните промени и ролята на ЕЦБ и тя даде доста оборъжителни отговори, така че връзката между вашия пакет, вашата присъща работа и другите генерални дирекции на комисията, включително пакета за устойчиво финансиране, и въобще взаимоотношенията ЕЦБ комисията, може би ще е хубаво да чуем нещо по този въпрос. Така, имате отново 10 минути, за да отговорите на въпросите. Отговор благодаря, госпожо Али. Напълно съм съгласен дали с вас. Трябва да помислим какъв ще е резултата от включване на строителството и транспорта. Ще го стори говорим. Разбира се, аз не мога да говоря от името на бъдещата комисия днес. Нито мога, нито е, това ми е работата. Но ще се опитам да изясня моите позиции и аз ще ги предложа на комисията. Едно е сигурно, ако включим транспорта от СТ, това няма да замести стандартите и това няма да, бъде да замести законодателната дейност трябва да прилагаме напълно стандартите за сухопътния транспорт. Няма начин, това е моето мнение, пък и не само на, мо, на моето, не можем да заместим с ЕТЕ това, което става в отрасла. Дали това се включване в схемата ще донесе достатъчно декарбонизация, без да създаде посилни, не непосилни проблеми, не знам. Ще помислим и ще решим включваме ли го или не и в двата случая ще обясним. Но поетата стратегия, приетата стратегия в сухопътния транспорт трябва да бъде напълно приложен. Нека да видим какво ще стане с стандартите за 2020 година, защото ние си говорим за 2030 година, но до година ще се разбере дали стандартите са довели до някакъв резултат и какво ще каже производството. По-нататък Трудно е да дам категоричен отговор на госпожа Арена. Благодаря, че припомняте въпрос. Ние всички сме кога противници в миналото, кога са заклятници в настоящето. Но ще продължим да мислим по въпроса. За момента имаме основание за разумен оптимизъм по отношение за направените изчисления, производството и потреблението при декарбонизацията няма сериозни разминавания в тези цифри за относно въглеродното съдържание и ние категорично изнасяме много по повече ниско въглеродни продукти от другите. Това разбира се е много ангро, но това е общата картина, която моля да не забравяме. Данъците. Две неща искам да кажа, защото това ще бъде политически въпрос и наистина не зная какво ще реши колегията по този въпрос, но председателката е категорично тя ще предложи такса за границата. На не знам какъв ще е резултатът. Аз каквото съм видял до сега не облегчава нещата но също е и въпрос на мотивация да бъдем пределно ясно. Каква какъв риск сме склонни да приемем, превъвеждайки такава мярка. Тук трябва да сме наясно. Но новата председателка на комисията го заяви и аз не очаквам да промени мнението си така че от тук на след не чакаме предложение, ще видим резултата. В по-общи линии аз също вярвам, макар че няма политическо решение, но трябва да помислим много сериозно за данъчното облагане в екологията и въглеродния пазар. Ние до сега имаме пазар, на въглеродни емисии, а не данък. Е, но много има какво да се прави е, защото въпросите тук са до голяма степен въпроси на данъчно облагане. И понеже цял живот се занимавам е, с този въпрос, знам, че няма да е лесно, но е абсурдно да не го направим. В момента повече не мога да кажа, защото от тук насетне Предстои много сериозен дебат в новата колегия на комисията, но мисля, че аз и моите колеги ще поставим на въпроса този въпрос на обсъждане, като задължителен за обсъждане отчасти по економически съображения, от друга страна в името на коректността. Не можем да е, облагаме с акцизи и такси едни горива, а други не. Е, по отношение на ам, щетите нанасяни от природни бедствия. Това няма да влезе в економически анализ за СТЕ, но в политическия дебат ще бъде наистина разгледан въпроса за отрицателните последствия. И вие и съвета ще получите данни. Ние работихме много тясно с застрахователния сектор, които имат жив интерес. Но и те нямат точни данни. Казвам го, за да сте наясно за какво говорим. Така или иначе, нуждаем се от някаква м- използваема, практически приложима оценка така че това ще е свързано с решението за бъдещи усилия в прега декарбонизацията стратегията, от управлението на стратегията за околната среда. Това е едно от най един от най-качествените документи, приемани от комисията. Казвам го, защото аз не съм работил по него, така че съм абсолютно обективен. Труден документ е, но ще бъдат положени сериозни усилия за сериозно планиране. Председателката говори и за включване на климата в европейския семестър така че това означава съответно планиране е, и в ОСП, и в другите стратегически планове. Всякакво планиране. Трябва да постигнем баланс между планирането до смърт и е, това да помислим сериозно какво правим и как да го направим. Ще се опитам да го постигнем по въпроса за прехода за основните региони. Тук имаме фонд, но това не е единственото. Трябва да помислим как да изразходваме разумно европейския бюджет. Регионалната политика, кохизионната политика, кара хората да предприемат дейности, които са по-економически устойчиви. Въпросът е в каква посока ги отправяме, защото ако тръгнем в посока, която след 10 години ще се окаже економически и климатично неустойчива, е, жалко за парите. Така че ние знаем, че регионите са уязвими и това е почти повсеместно защото економич... климатично уязвимите региони са економически уязвими. Какво ще направим за теб? какво, за какво ще поемем риска. Това е фундаментален въпрос и това се отнася за бюджета повсеместно европейски и национален. Затова и искаме да включим този принцип в климатичното законодателство е, всичко, всички стоки свързани с е, нефтодобива и производство на преработка на нефт. Ще стане кога? Не знам но е, трябва да имаме альтернатива, така че това, което правим а, при създаването на альтернативни пазари, ни дава възможност един ден да се освободим от петрола и, и природния газ. 50-та, може би по-рано би било чудесно въпроса за климатичното законодателство, целите за 2030 година, не знам. Ще бъдем готови на време, но какви цели ще бъдат приети, не знаем. Председателката говореше за 50, ще подготвим 55, за да имаме резерва. Ще това ще бъде политическо решение. Простете ми, но аз наистина не мога да го коментирам. Но дебата ще разгледа въпроса, има ли смисъл от този въпрос. За целите 2050 година искаме да заложим принципи като част от това, което ние правим заедно в Европа което комисията предлага, законодателните правят економическа ефективност, честно ли се, коректно ли се разпределя товара в обществото, самия преход и мотото никой да не бъде изолиран. Това трябва да залегне в закон. Това са като минимум елементите, които трябва да влязат в законодателството за климата. Прощавайте, но наистина не мога да бъда по-конкретен. Много съм общ, съзнавам го, но не мога да отида по-нататък. Нека да чуем политическия дебат в колегията преди да говорим от тук. Насет не мога само да изкажа лично мнение. Заповядайте на кафе, ще си говорим, но да го кажа от тази трибуна ми се струва неуместно. Устойчивото финансиране. Мисля, че казаното от госпожа Фондер Лайен е ясно послание господин Юнкер заложи на дългосрочната стратегия и енергийния съюз. И бюрократичният процес си беше бюрократичен процес. Работата се свърши. Мисля, че това, че госпожа Фондерлайн говори за това при, за първи приоритет, на нейния мандат, това ще облегчи бюрокрацията на устойчивото финансиране. Може би сте чули Оливие Гарсен. Той знаете, че знаете, че той е душата на плана за устойчиво финансиране. Така че много сериозно се работи вече по въпроси в комисията, без която поли е, защото политическите насоки не падат от небето, е, но избраната председателка е, ги предложи на базата на съществуващото АКИ. Авиацията. Знаем, че това е сериозен проблем, защото нямаме съответни технологии за въглеродна неутралност. Можем да мислим за планове, но до, до сега не сме постигнали това, но можете да си представите, че е, промени в авиацията ще имат отражение и така да се каже на земята. Това е проблем, защото това ще има сериозно отражение върху прилагането на СЕТЕТ. Но говорим о, за декарбонизация на авиацията за сметка на по-висока карбонизация другаде. Така че правят се промени, не революционни, но все пак, но е, това е пътя към декарбонизацията. Това е един от приоритетите на Хоризонт Европа, защото там искаме да заложим. Там нямаме е, е, конкретни резултати авиацията е по Костелив Орех и е, на базата на дискусиите с колегите е, ще кажа, че и Европа има въздухоплаване и големия ни проблем е, че ние не знаем как тази промишленост да получи альтернатива. Това трябва да бъде альтернатива. По отношение на изследователска и производствена дейност, председателят благодаря за този задълбочен обмен на мнения. Много въпроси бяха засегнати и разбира се, ние това са въпроси, които ще останат на нашето внимание и ще изчакаме изслушването на следващия еврокомисар. Сега, едноминутна почивка и, и ще направя съобщенията на председателя преди да започнем последното изслушване за заседанието. Okay, so we are going to start. И така, нека да продължим. Започваме точно на време с последната точка. Please, be back to your seats. Моля ви да вземете местата си. I'm going to start with the, uh, the chair's announcements concerning the Започвам с общението на председателя относно препоръките, прияти на заседанието на координаторите на 22 юли. Препоръките на координаторите ви бяха изпратени по електронната поща. Предполагам, че няма възражения и можем да приемем тези препоръки. Препоръките от вчерашното заседание на координаторите те ще ви бъдат изпратени отново по електронен път, възможно най-скоро. Каквато е са както обикновено, но бих искала да се спра на някои от препоръките от вчерашното заседание, тъй като е важно да ви информираме своевременно. Това е важно от политическа гледна точка, не само от процедурна гледна точка. след размяната на мнение, проведена вчера, Мнозинството от координаторите взеха решение да има последваща инициатива, т.е. да изпратим две писма, едно до комисията и едно до Европейския съвет, защото съветът прия вчера своята позиция за Косия, но в крайна сметка решението ще бъде на заседанието на съвета на 20 септември и мнозинството от координаторите взеха решението да изпратим писмо на, до съвета, като припомним а, евентуалните заплахи за опасността, която представлява формулировката на резолюцията за цялата схема с търговия с емисии. Така че продължаваме да оказваме натиск върху комисията и върху съвета. Ще ви осведомим за реакцията на съвета преди заданието на 20 септември. Второ препоръка. Знаете, че взехме решение да поканим комисаря Маустрем за разговор за споразумението с Меркосур и тя отказа нашата покана поради съображения, свързани с графика, но ние смятаме, че това не е достатъчно основателна причина и че безспорно трябва да обсъдим темата за Меркосур с комисаря, отговарящ за мъжната търговия тук в комисията ЕМИ. Така че, разбира се, ще изпратим още една покана на госпожа комисаря и ще подчертаем колко е голяма политическата воля в нашата комисия да се проведе тази, това разискване с госпожа Малстрам. И третият въпрос е свързан с писмените въпроси за изслушванията. Както знаете, ще по време на изслушванията на кандидатите за комитари, комисари има процедура за устни въпроси и отговори, но също така и процедура за писмени въпроси и трябва да вземе формалното решение тук в нашата комисия. И вие като комисия делегирахте на координаторите задачата да вземем, да вземем решението за това какви ще са писмените въпроси, които ще изпратим. Така че ще ви помоля да одобрите официално е, делегирането на тези правомощия към координаторите. Не виждам против, противопоставяне на тази идея, така че координаторите съвсем скоро ще е, подготвят писмените въпроси. И разбира се, вие ще имате възможността да зададете отделните си въпроси устно по време на своето изслушване. И така до тук спирам с трите препоръки от вчерашното заседание на координаторите. Има и други, като например препоръката по отношение на обезсясяването, но разбира се ще спазим процедурата, за да ви осведомим за тях. И така пристъпваме към последната размяна на мнение, предвидена за днес, относно прегледа на изпълнението на политиката в областта на околната среда за 2019 година. Тема пряко свързана с по-ранните теми, които обсъдихме. Не е достатъчно да, си, да поставя, определяме цели, цели, важно е и да изпълняваме политиката. И така за първи път Европейската комисия изготвя този анализ, докъде сме стигнали с изпълнението на политиката в областта на околната среда и климата. И ще се радваме да чуем по-подробно представяне в страна на Европейската комисия. И бих искал да помоля господин Силбано Дордея, да вземе думата след 10-15 минути и да ни представи този анализ. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря и на уважаемите членове на, на вашата комисия за това, че отделиха време за обсъждане на прегледа за изпълнение на политиката в областта на околната среда. Това всъщност е вторият тур Тоест, за втори път Европейската комисия изготвя такъв преглед. преглед беше прие, е, прият от настоящият колегиум на комисията през април тази година и държа да отбележа, че посетих интернет страницата на вашата комисия който разбира се се поддържа от секретарята на комисията и видях, че хоризонталното съобщение на комисията е качено на вебсайта ви, но ви насърчавам да погледнете и докладите за отделни държави членки, тъй като тук а, не се не сме се задоволили само с хоризонталното съобщение, което, което установява какви са тенденциите и предизвикателствата в прилагането на европейското законодателство, но и е, държава, Европейската комисия разгледа конкретното положение във всяка държава членка в отделните области. Е, водата, управлението на отпадъци, качеството на въздуха, околната среда като цяло и климата. Генералният директор е, отговарящ за климата в Европейската комисия беше гост преди малко и заедно с колегите отговарящи за климата разгледахме връзката между политиката в за опазване на околната среда и политиката за климата, така че знаете, че, тъй като знаете, че има сериозно предпокриване. Също така разгледахме какво е положението с изпълнението на международните ангажименти, поети не само от Европейския съюз като цяло, но и като всяка отделна държава членка председателят. Много ви благодаря за това, което казахте и а, не се притеснявайте, ако искате да споменете конкретно положение в отделни държави членки в изложението си. Да, ще го направя, господин председател. Благодаря ви. И така Европейската комисия за втори път а, представя подобен преглед. Той представлява набор от анализи. Каква е целта му? Както каза колегата преди мен, не е достатъчно да изготвяме регулаторната рамка за гражданите и за економическите субекти, а и за международният авторитет на Европейския съюз и в очите на неговите граждани е важно също така да постигаме резултатите по отношение на околната среда и да постигнем целите, които се надявахме да постигнем в момента, в който парламента и съвета приеха а, законодателството. В някои случаи преди 10 или 15 години, но в някои случаи проектото законодателство все още не е постигнало изцяло очакваните резултати. Чрез концентриран анализ се опитваме да ви представим на вас и на държавите членки, най-вече на взимащите решения и на политиците и на различните членове на парламентите в Европейския съюз по политическ по политически поглед, т.е. не изкривен поглед, но по-задълбочена политическа гледна точка анализ за положението в а, държавите членки. Така че няма нужда да разглеждате по-административните доклади, които, които изготвя държава, Европейската комисия в като оценка или преглед на отделните законодателни актове, които се интересни по себе си, но в тях като цяло се съдържа по-малко информация за конкретно положение в държавите членки. Но в а, този преглед ви а, предлагаме обзор на постиженията в държавите членки в отделни области. Нашите заключения са много а, ясни и можете да се запълнете с тях на последните две страници от хоризонталното ни съобщение. Разполагаме с много амбициозно законодателство в областта на опасната околната света в Европейския съюз. Може би най-амбициозното законодателство на световно равнище. И също така постигнахме много добри постижения. Чешмяната вода е питейна в по-голямата част от градовете и селата. Като цяло имаме качествена вода и постигнахме значителен напредък към по-кръгова економика. Преди 4 години беше трудно да си представим, че ще е, че въобще да си представим, че е възможно да забраним употребата на най вълните обички но а, постигнахме много добри резултати и ви моля да се запознате по-добро, по-подробно с статистическите данни в тези доклади за отделните държави членки. Все още има сериозни предизвикателства. Сред основните ни изключения се оказва, че превенцията на отпадъците е сериозно предизвикателство. Девет държави членки са на добър път, е пет са постигнали целите за рециклиране за до година, но 14 държави членки е, има опасност да не постигнат тези цели. Т.е. остава по-малко от година от изтичане на крайния срок, т.е. 2020 година. И ще видим дали поне половина от държавите членки на Европейския съюз ще изпълнят своите цели за рециклиране на отпадъците или не. По въпроса с качеството на въздух, 18 държави членки, т.е. повече от половината, продължават да имат много високо равнище на азотен оксид. А редица от тях трябва да намалят равнището на праховите частици PM10 и PM2,5, които са още по-опасни човешкото здраве. По-голямата част от държавите членки трябва да засилят усилията си за доизграждане на мрежата Натура 2000 за защитените природни региони и по-добре да я управляват. И, за съжаление, мисля, че дори в случай не може дори да цитираме една държава членка, която напълно да е постигнала своите ангажименти по Натура 2000, което е много жалко толкова години след влизането в сила на това законодателство и повече от две години след изтичане на крайния срок за изпълнението й. Също така е много е, тежко настоящото положение с качеството на въздуха в голяма, в голяма част от големите агломерации в Европейския съюз. Изминаха вече 15 години от а, крайния срок за изпълняване на някои задължения. Съвсем различна е темата за отработването на отпадните води в градска среда. Две трети от държавите членки все още имат проблеми с изпълнението ни на тази цел. Очевидно, че имаме нужда от повече инвестиции. Прегледът показва също така, че европейските фондове е, са на разположение да подкрепят усилията на държавите членки в това отношение. И така стигам до втората причина, поради която прегледа за изпълнението на политиката в областта на околната среда беше изготвен от е, Европейската комисия. Първата е, цел беше да се направи синтетичен политически обзор, а втората причина да се опитаме да определим конкретните е, области, в които Европейската комисия може да помогне на държавите членки чрез е, насоки и съвети. Това правим, например, и в рамките на европейския семестър и в е, рамките на изготвянето съвместно с държавите членки на програм, програм, програмирането, на структурните фондове в рамките на новата МФР. Третата причина, поради която изготвихме този преглед на изпълнението на политиката в областта на околната среда, е да се обърнем пряко към държавите членки и да им кажем какви са техните предизвикателства и да им кажем, вижте, трябва да заявите на всеки един от а, новите министри на околната среда че това е важна част от тяхното, техните задължения. След една или две или три години Европейската комисия ще започне производство за неизпълнение на задълженията. Така че не, не ни казвайте след две или три години, че ви е дошло като гръм от ясно небе. Вече ви предупреждаваме сега. Има предизвикателство и то е много голямо. Сега като вече казах действията за изпълнение, бих искала също така много ясно да заявя, че нито една политика нито на е, равнището на държавите членки, нито на европейско комисия не може да разчита само на е, глобите. Имаме нужда от е, преглеждане, консултации и други мерки преди да се стигне до налагането на глоби. Така че работим с всички държави членки, Започнали сме конструктивен диалог, но ще се радваме, ако и Европейският парламент може да изпрати ясно послание до съвета в рамките на този мандат. Ясно послание, че трябва да има засилен диалог между Европейската комисия и държавите членки по въпросите, свързани с изпълнението. Тъй като изпълнението не е само бюрократичен въпрос. Когато се включва дневния ред на съветите за околната среда, след като приключи законодателната част, министрите излизат от залата и започват да си говорят по телефона и ги замества техните генерални директори или е, заместникът на постоянния представител. Ако е, погледнете какво е положението в залата, това, което ви описвам, засяга поне две трети от министрите. Но изпълнението, т.е. постигането на очакванията на гражданите и бизнеса е много важна политическа тема. Т.е. не можем да се свеждаме само до политическата дейност, само до приемане по-амбициозни цели за околната среда или за климата. Политически важен акт е и да се постигнат резултатите, очаквани от гражданите. Така че ще се радваме, ако парламентът изпрати такова послание до съвета. И така стигам до края на изказването си, господин председател. Ще се радваме, ако комисията, вашата комисия и ако парламентът може да справи такова послание и поредица от хоризонталните заключения, които стигнахме, които са включени в хоризонталното съобщение, прието от комисията. А именно, най-важното господин председател, е следното. Не можем на 100% да спазим законодателството в областта на водата, на качеството на въздуха или почвите, ако обществените политики в другите области не отговарят на задълженията по отношение на околната среда. Или казано с други думи, ако политиката в на автостопорство, на енергетиката, на транспорта и другите промишлени политики не са съгласувани с политиката за околната среда. Това не означава, че политика за околната трябва да има превъзходство или предимство на останалите политики, но те трябва да бъдат съгласувани. Защото към момента политиката за опазване околната среда и транспортната политика не са не само, че са непоследователни, но в някакви част, в известни свои части, тези политики дори изобщо не са съгласувани с пътят на околната среда. А и между другото, качеството на управлението под околната среда е много важно. Знаем, че има много сериозна разминаване между правилата, написани на хартия и това, което виждат гражданите като постигнати резултати. И не само защото има технически а, сложни от гледна точка въпроси. Някои от тях, да, са сложни и, и изискват финансиране, но редица от тях изискват политическа воля и в частност волята да се гарантира на национално и на местно равнище, че спазването на регулаторната рамка се гарантира от националните инспекторати, от полицията, от санитарните инспекторати и нататък. Качеството на управлението на околната среда е много важно, така че ви благодаря. Господин председател, надявам се, че не ви отръчих особено. и остана ваше разположение за въпроси и коментари. Благодаря за това, че бяхте много така разпален и изразихте личното си мнение, а не само професионално. Професион. Господин Лена от НП. Е, не, от, е, социалистите и демократи. Не, това все пак е подробност. Представителя на комисията каза за качеството на въздуха. 400 хиляди е, смъртни случая годишно, съгласно Евробарометър. Какво пре, предлагам? да има в процеса на оценка на въздействието на директивата една, един критерий за а, правене на а, изследвания в градове с повече от 50 000 жители. Ние успяхме да го направиме в а, Мадрид и би, ако, ако, им, ако има такива, такива задължения и много други градове, освен Мадрид, ще могат да въведат зони споко, свободни от емисия. За, защото е много важно наша обща отговорност и наша обща задача е да посочиме там, където въздуха е наистина много замърсен. Мария Арена също за социалистите и демократи. Три неща. Първо, с прилагането на различните инструменти, свързани с кръговата економика и по-специално отпадъците. Благодарение на един от инструментите Европа вече не може да изнася отпадъци, но въпреки всичко в някои страни, в третия свят, като например Гана, има отпадъци от Европа. Всъщност се отказа, че тези отпадъци са е, пристигат в африканските сметища под, форм, под формата на дарения на, е, на битова техника. понякога е, това може да бъде и трафик. Тоест, какво, могат, какво може да се направи, за да не се заобикаля законодателството от страна на трафиканти и други? Втори, е, химическите вещества. Какво, какво, може, какво може да се направи, за да няма внос на, пес, на пестициди и на а, а, ди, ди, ен, ендокринни дисруптори, които са забранени в Европа, но които влизат под формата на вносни продукти. И е, как ще включиме в, е, в е, плановете за реформа за изваждане на инвестициите в областта на околната среда да които да не бъдат отчитани е, по силата на пакта за стабилност. Тоест, нека да намерим механизъм да извадиме тези инвестиции, за да може наистина да има е, резултатност. Боя се, че тези ваши е, въпроси ще бъдат малко отвъд прерогативите и компетенциите на нашият събеседник благодаря. А, този преглед е много добър, добра процедура и ние го подкрепяме. Нищо друго не може да бъде по амбициозно, но ако държавите членки не извършват тази работа, ще страдат техните граждани. Докладите и препоръките на комисията са много полезни, защото наблягат на добрите практики и на проблемите, така че се надяваме, че комисията ще продължи по същият начин. Но също, същевременно се разкрива една картина на много пропуски и много проблеми в държавите членки, особено у нези, които не спазват добре законодателството. Какво ще направи Европейската комисия за е, да кара държавите членки да спазват законодателството. Тя трябва да бъде много по-настоятелна и твърда е, при започване процедурите на нарушение. Какви са е, законодателните инструменти, с които разполага комисията и е, можете ли да, да ни уверите, че ще бъдат вземани много по-строги мерки спрямо а, е, държавите, които не спазват законодателството и нарушават? Можете и да ни дадете повече подробности за начина по който държавите членки биха могли <clears throat> да постигнат а, условия на по-чист въздух, тъй като и в моята страна, Обединеното кралство, има много големи проблеми. Представителите на зелените, госпожа Паулос, благодаря. Наистина този преглед е много важен. Аз обаче съм много разочарована от факта, че а, въпреки на нашите е, много амбициозни цели, има много мал, мал, малко напредък, ако сравниме докладите от 2017 и 2019. Какво може да се направи, за да се подобри изпълнението? как можем да подобриме самият преглед, самият доклад, за да може да, резултатите да бъдат много по-убедителни. И второ, вие споменахте, че все още екологичната политика не е интегрирана в другите политики и включително в областта на транспорта, на инфраструктурите и така нататък. Дали държавите членки осъздав, осъзнават а, а, значимостта на проблема. И аз смятам, че трябва да се започне с обучението на самите министри, които да убедат правителството, за да не бъде екологията винаги на края на опашката представителката на ИД. Благодаря, господин председател. Бих искал да, да се спра на нещо важно. Това, това лято имаше недостиг на медикаменти във Франция заради изместване на производства в страни, където заплатите са по-низки, т.е. по-рентабилно през, през месец юни над хиляди медикаменти не достигаха и това засяга една четвърт от френското население. По 50% от медикаментите, които се използват в Европа, се произвеждат извън Европа, а цифрата беше 20 преди години. Понякога пациенти, които страдат от рак, нямат достъп до е, до е, е, лекарства, които не са патентовани. Трябва да има достъп до за медикаменти от всички. Какво ще направи комисията за това, госпожа Ютланд? Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията, че ни представи а, нещата по един състоянието на нещата, които са за неща, които са много важни за обществото. Качеството на въздуха е про- проблем, с който се сблъскваме не само в Европа, но и в целият свят. И това е голям, голям риск за а, гражданите. Този а, проблем е тясно свързан с цялостната политика по околната среда. Има инструменти за подобрение, но бих искала да знам как сме как можете да свързате този проблем и неговото решение с сътрудничеството с кметовете на големите градове, за да може да има споделяне на добри практики и за да може в големите градове този проблем да бъде осъзнат и да има еднакви условия в големите градове на всички на, в Европейския съюз. For... Благодаря, господин председател. Благодаря на членовете на тази комисия за това, че повдигнаха важни въпроси. Някои въпроси а, повдигат принципни проблеми. Комисията взема изпълнението на решенията на сериозно. Разбира се, има слабости при изпълнението, при прилагането на нормите, но ние е, не е, прибягваме към е, инструментите, с които могат да се подобрат е, нещата и не, напър... не е случайно, че е, процеду... процедурите по нарушаване са най-многобройни в е, нашата област, в нашите, нашите Работиме с държавите членки и ги подпомагаме също така в борбата с различните патологии. В прегледа включихме също така резултатите от така наречената инструмент за партньорство, т.е. ако примерно е намерено някакво добро решение на даден проблем, свързан с качеството на въздуха или управлението на отпадъци в една страна, то тази добра практика да може да бъде прехвърлена на, а, в друга държава членка и държавите членки е, отбелязват своето задоволство от това, тъй като това е, е много е, лесно приложимо е, решение. Също така използваме и структурните фондове. Това вече е споменато в моето изказване за е, подкрепа намиране, на намиране на иновативни е, решения. Държавите през последните 10 години структурните е, средства е, се хачат все по-малко и по-малко за е, големи инфраструктури и за новаторство, така че държавите членки трябва да се съобразят с това. Сега, що се отнася до замърсяването на въздуха, Работим в тясно сътрудничество с държавните, държавите членки. Свидетели сме на много е, задоволителни и интелигентни решения на проблема в някои градове и държави членки, докато на друго място няма Е, решение на проблема и не, не са взети мерки. Затова някои държави е, също някои държави членки е заведено производство в Европейския съд. Но крайна сметка не е това целта. Не това е целта на заниманието, а да бъдат решени и проблемите. Е, продължаваме да работиме с, с държавите членки, както правилно бе отбелязано в някои градове кметовете са намерили решение на проблема, така че а, а, работиме на основа диалог. Тук не става дума само за изработване на политиките, а за тяхното практическо приложение и за това въвличаме и кметовете в този процес, тъй като много е важно практическото решение на проблема. Госпожа Арена, аз абсолютно сте права, що се отнася до е, кръговата економика и е, химическите вещества. Наистина това вреди на репутацията на Европейския съюз. Има норми на ОИСР, Има и забрана за изнасяне на отпадъци извън Европейския съюз. Въпреки всичко обаче все още отпадъци в трети страни се намират и чест и за, за, за това а, има все още чрез е, чрез на намесата на Китай се оказва, че електроуреди се а, е, намират под формата на отпадъци в Африка. Но а, е, не, не трябва да забравяме, че а, колкото до химическите вещества, митниците успяват да проведрат от едва 5% от вноса в Европа. Така че Европейският съюз е подложен на нелоялна конкуренция, т.е. производители на трети страни, които произвеждат продукти, които не отговарят на изискванията по РИЧ. в бъдеще не си, бъдещата ни политика с борба за борба срещу хими... забранените химически вещества, ендокринните дисруптори и така нататък ще бъдат е, въведени мерки за борба с незаконния внос на подобни вещества и продукти. ще се от друга страна, що се отнася до промените в климата и общо екологичната политика. Ще се включиме в платформата на кметовете. Нашият портфел наистина е много обширен и имаме много работа, но в крайна сметка не можем да решиме всичките проблеми, да покриеме е, цялата, цяло, всички проблеми. Нашите рес, рес, ресурси са ограничени трябва да има мултипликационен ефект. И един от приоритетите на, комиси... на бъдещата комисия ще бъде да има равноправни условия и равноправен достъп до правосъдие и до съдилищата за всички. Благодаря. Благодаря много. Сега приключваме това заседание. Следващията ни среща е на 25 септември, отново тук в Брюксел. До нова среща на 25 септември.